Uh, Добро утро на всички. Мисля, че е време да започваме. Бих искал горещо да ви приветствам с добре дошли на първата среща на ИМКО за 2014 година. Надявам се, че всички сте успели да си починете и сте прекарали добре коледната и новогодишната почивка. А, виждам, че някои хора а, бързат да си а, ходят, но имаме важно предложение, което трябва да обсъдим. Съжалявам, че не сме в залата, в която сме обичайно. Трябва ми бинокъл, за да видя кой къде е. Не съм сигурна как изглежда тази зала в интернет защото, както знаете, се излъчваме в интернет. Казвам и добре дошли на всички, които ни гледат онлайн. Няколко формалности. Най-напред, както казах, имаме малка промяна в първоначалния дневен ред. След гласуването на предложението на господин Мандерс. Господин Шваб ще представи своето предложение и измененията във връзка с високото общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза. След малко ще получим и актуална информация във връзка с тристранните срещи. Ще чуем и кратка информация във връзка с обществените поръчки. Госпожа Кони Ланген е тук и ще ни представи актуална информация. Няколко формалности най-напред. Както казах, приемаме дневния ред в настоящия му вид. Припомням ви също така, че документите за срещата са на разположение в електронен вариант. Стремим се към заседания без документи на хартиен носител. Разполагаме с протокол от заседанието от 27-28 ноември. Приемаме протокол в настоящия му вид, ако никой от вас не възразява. Сега ви предлагам да преминем към актуалната информация относно тристранните преговори. Тук ли е колегата, който трябваше да ни представи актуалната информация? Не. Нека тогава аз накратко да ви кажа нещичко. На 19 декември имаше тристранна среща и постигнахме политическо споразумение по директивата за радиоелектронното оборудване. Мисля, че постигнахме удовлетворителен компромис с съвета няма да навлизам в подробности, но имаме споразумение по обхвата на директивата. Необходимо ли е да се регистрират радиоелектронното оборудване навсякъде или не? какво се случва при високи нива на несъответствие. Разгледа се и въпроса за електронното етикетиране обсъдихме бъдещите видове оборудване, като смартфоните, например. Оборудване, което предоставя по ефективен начин бърза и подробна информация на потребителите. Нашия представител свърши отлична работа на тристранната среща. Имаме и две други важни досиета във връзка с безопасността на продуктите в контекста на надзора на пазара. Както знаете, приключихме гласуването. Знам, че докладчиците непрекъснато контактуват с председателството, защото искаме да започнем преговорите колкото се може по-бързо. Надявам се, че докладчика ще ни представи подробна информация. Госпожа Мозер, благодаря ви. Добър ден и за много години на всички. Всъщност няма какво ново да ви кажа все още очакваме позицията на съвета. Гръцкото председателство се опитва да получи мандат за преговори с нас. Гръцкото председателство работи по въпроса. Вчера имаше среща, ще има такава и днес. Гръцкото председателство ще се опита да получи мандат на Корепер следващата седмица. Така че все още имаме шанс да стигнем до споразумение, ако се даде мандат. Но, както ви казах и преди коледната почивка, Възможно е и да не успеем по начина по който предполагахме в началото. Още преди коледа се споразумяхме с докладчиците в Сянка, че ще работим по тази двойна стратегия. Тоест, опитваме се да стигнем до преговори, но ако не успеем да получим такива, ще се опитаме да изготвим най-малкото доклад който да се разгледа в пленарна зала. Така че готвим се не само за преговори, но и за гласуване в пленарна зала по доклада. Ако има мандат, може би през март или април ще започнат преговорите, но така или иначе възнамеряваме да изготвим доклад за пленарната зала. Ще знаем повече следващата седмица. Това е последния ни шанс сега остава да чакаме. Аз все още се надявам, че е, ще се стигне до компромис в съвета. Зная, че в момента всеки се опитва да намери някакво разрешение на е, член 7 и е, така нареченото Made in – това е, имаме двойна стратегия. Ще ви предоставя повече информация на следващата ни среща, така или иначе следващата седмица ще знае повече председателя. Благодаря ви за тази актуална информация. Ще разполагаме с нова възможност да обсъдим тази тема на 22 и 23 януари. Бих искал да ви обърна внимание на това, че гръцкият министър по конкурентоспособността, ако си спомняте, той беше бивш наш колега, на 22 януари ще бъде тук в 3 часа. Той лично се интересува от а, това а, досие. Сигурен съм, че а, всички вие във вашите политически групи също проявяват интерес по темата. И за всички ние е изключително интересно да разберем какъв ще бъде напредъка в преговорите. Сега нека да продължим нататък с e-voicing. Госпожа Кони Ланген ще ни представи актуална информация. Заповядайте. Добър ден. Желая ви една хубава нова година. След решението, което беше взето от комисията ИМКО, започнахме да работим с секретарията за определенето на дати. Вчера беше организирано първо техническо съвещание и завчера имаше работна група в секретарията. Днес е, първи, първо събрание на докладчите в Сянка и на 15 януари ще се състои първият трилог е, ще организирам междувременно технически съвещания. След това на 21 януари ще се състои първата тристана среща и се надява да постигнем някакво споразумение. Най-спорваните е, точки мисля, че са, най- ясни. Е, въпросът обаче с графика си остава доста щекотлив. Държавите членки искат да имат по-дълги срокове за транспониране. Комисията по, поиска също да има по-дълги срокове. Не знае как ще се справим, как ще се разберем по този въпрос с графика. Може би ще трябва да говорим по време на първото съвещание на докладчета в сянка. Благодаря, мисля, че ще може да вървим напред. Още повече, че се надяваме да приемем следващата седмица е, общия пакет е, за пазара и се надяваме да работим също и по фактурирането. И като заключение, за да може информацията да ми е ясна, господин Мандеш ще бъде тук в 9.40. Гръцкото председателство предложи да започнем дебат по този доклад, що се отнася до е, МПС и регистрирането на моторните пътни превозни средства. И когато пристига господин Мендер, ще е, знае малко повече по този въпрос. И сега да преминем първата точка на дневния ред. Е, днес става дума за управлението на общия пазар в рамките на европейския семестър. Сачо Коферати е докладчик. Нашия колега ще пристигне малко по-късно. Не знае дали имаме някой от е, представител на Либералната партия. колко Колегата Галпет ще закъсне. Аз съм тук. Е, госпожа Роли също. Господин Де Йонг. Аз ще ви помоля да представите изменения, компромисните изменения. Дам ви думата. Благодаря, господин председател. Искам и аз да ви пожелая на хубава нова година на всеки един от вас, а също и на нашите гости тук. Аз наскоро ви предадох една, един пакет изменения, компромисни изменения, 11 на брой и в най-скоро, най-близко бъдеще ще ви предам и друга информация по този въпрос, която ще ви позволи, може би, да постигнем някакви решения по някои въпроси, които остават висящи. Така, за сега има 11 компромисни изменения. Не знае дали сте имали време да се запознаете с това. Предполагам, че не. Е. Преди това, че ги е предал доста късно, Признавам си, грешката е моя. Става дума най-вече за а, интегрирането на вътрешния пазар, доклада, който касае този въпрос. Не смятам, че има някакви особени проблеми. Компромиси до 3, 5 и 15 касаят също този вид проблеми, свързани с вътрешния пазар. Измененията, които вие сте внесли, бяха голям, голям брой, но е, можеше да се резюмират и не беше сложно да се предвиди това обобщаване на тези изменения, но вие ще трябва да ми кажете какво е вашето, вашето мнение. Четвърто, четвърто, четвъртото изменение относно пазара на енергийния пазар е, по искането на някои колеги, по-специално господин Пакис, държахме сметка за най-чувствителните, най-уязвимите потребители. Също така и предвидихме е, позоваване на това, че трябва да се гарантира подходящ достъп за всички потребители. Компромисно предложение 6 е, ми дава възможност да взема под внимание измененията на други колеги. Тук става дума за иновацията, за достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Компромис Компромисно изменение 7 може би е най-сложното, тъй като касае мобилността на работещите и измененията, които бяха внесени, ми се струва, че бяха доста по-различни от това, което и си противоречаха до известна степен помежду си. Мисля, че темата е много деликатна и също така важна в рамките на дебата, който ни вълнува. Аз предадох тези компромисни изменения, които държат сметка за различните позиции, е, които се очертаха по време на дебата, по време на предишното заседание. Става дума конкретно да се постигне някакво средно положение между е, свободата на движение и осъществяването на, този, на тази цел, като се гарантират, разбира се, материални условия за лицата, които се местат, които пътуват между различните страни в Европейския съюз. Става дума за работещите преди всичко. Като говорим за нарушенията, това са 9 и 10 изменения. Аз взех под внимание забележките на председателя Арбор и колегата Швабе. Но остават още три точки, които висят. Каза ви, работя по тях и ще имам възможност да ви предам предложи, предложения за компромисно изменение по тези въпроси. Първата точка е свързана с параграф 10, става дума за промишлената политика. И там смятам, че всякакво позиваване на промишлената политика е нещо много важно и по време на дебата, който се състоя миналия път, Колегите също говориха за тази граница, за тези рамки на приложното поле. Е, целта е да се избегнат всякакви противоречия с е, други, работата на други комисии. Тези забележки бяха съвсем ясни, съвсем разумни, следователно за тази, по тази точка също се опитам да изготвя текст, който да ви предам колкото може по-скоро, текст, който да държи сметка за тези забележки, без разбира се да отпада този параграф за промишлената политика, което им изглежда много важен текст, който гарантира общото, общия баланс на документа. Също така въпроса в е, параграф 18, който виси, това е, е параграф, който касае бързото приемане на някои предложения за закони, по, в известен брой области. Тук се цитират различни предложения, които трябва да бъдат прияти в най- кратки срокове. Мисля, че това, са, това е информация, която трябва да се вземе под внимание без особени проблеми. И аз се ангажирам, както казах, да предложа компромисни изменения. Така стигам до параграф 20. Той касае различните предложения е, в е, Single Market Act. Това е една тема, която е, се доближа до предишната. Става дума за колите, които ще се разглеждат. Трябва да се определят различните приоритети и трябва да се покажат, да се посочат тези приоритети по такъв начин, че да държим сметка за хипотезите от самото начало. Разбира се, управлението е основна тема. И този отчет, този доклад касае основно управлението, но както обикновено, инструмента управление трябва да позволи да се оговори по ефикасен начин на някои приоритети. Ето защо, както казах, трябва да се говори за параграфа за публичната политика, да се говори за приоритетите, за акта за единия пазар и да се разгледат известен брой досиета, които да се анализират в най-кратки срокове. Това са все е, неща, които са много важни. И а, освен това, което предадох, ще ви ще представя и други е, предложения за изменения. Благодаря за вашето сътрудничество, но мисля, че основният елемент в този доклад е, може да бъде предмет на компромис. А що се отнася до останалото, трябва да се направи едно последно усилие, но мисля, че ние сме на добър път да постигнем решение, което да бъде прието с компромис, съобразно различните политически е, виждания в нашата комисия. Разбира се, аз оставам на ваше разположение за всякаква друга допълнителна информация, която може да ви бъде полезна. Предполагам, че до гласуването ще имаме възможност да разговаряме и двустранно е, по различните въпроси, които остават все още нерешени което да ни позволи да вървим по посока на градивно решение. Нямаме много време, вярно, но винаги е възможно да се адаптират тези компромиси, винаги е възможно да се презгледат различните точки, които са, все още не са решени. Благодаря ви. Благодаря ви за положения труд по този компромис. Е, мисля, че е, този компромис е изключително полезен, за да може да отбележим напредък по това досие. Нека да чуем сега господин е, Макаки. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Коферати за компромисните изменения. Благодаря на докладчика като цяло за неговата работа по доклада. По този начин всички следим отблизо развитието на вътрешния пазар, както и значението му за увеличаването на растежа и намаляването на различията между държавите членки. Трябва да продължим да работим по същия начин. Бих искал да подчертая, че всеки мониторинг върху растежа трябва да вземе предвид безработицата сред младите хора. Това като че ли липсва в доклада, по-специално безработицата сред младите хора. Съгласен съм, че европейските инициативи трябва да бъдат допълнение на националните, че те трябва да служат за насърчаване на предприемачеството и трябва да бъдат под формата на развитие на банки, които да отпускат кредити на млади хора и малките и средни предприятия. Трябва да ви благодаря а, и за това, че някои от предложените от нас изменения бяха взети предвид, по-специално измененията свързани с банките за развитие. Приветствам и компромисно изменение 10 при по за по-ефективни процедури при а, констатирани нарушения. Това е изключително важно. Но трябва да кажа също така, че в компромисните изменения не виждам проблема за безработицата сред младите хора. Този проблем не е отразен адекватно. Изменение 52 може да бъде променено а, и то може да бъде допълнение към компромисно изменение 8. Можем да прояви, проявим, извинете, малко повече творчество в това отношение, така че нека това компромисно изменение да бъде като допълнение към 8. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Руле. Благодаря. Също искам да благодаря на докладчика за компромисните предложения. Трябва да призная, че нямах време да ги прочета подробно, да ги анализирам, само ги прегледах набързо, но ще се занимава по-късно по с това. Но искам да се върна на свободата на движение. Вие приехте една директива в тази област, която признава професионалните квалификации, което мисля, че беше един добър компромис. Може да се базираме на тази директива, за да постигнем компромис по тази тема. Благодаря ви. Uh, uh can... Uh, благодаря ви. И виждам, че господин Шваб е тук. Така че той може би ще представи позицията на НП. Аз също благодаря на господин Коферати, защото компромисните му изменения значително засилват доклада в посоката, в която искахме да го предвижим. Много важни елементи са включени, важни за, този, за тази комисия, така че благодаря на докладчика. Мога да подкрепя аз лично по-голямата част от компромисните изменения, но можем да направим и някои по-конкретни предложения във връзка с енергетиката и енергийната инфраструктура. Винаги трябва да бъдем предпазливи, когато правим нови предложения. Много е важно да помислим как ще се превъплатят те на практика в последствие. Важно е да защитим и по-слабите жертви, по-слабите потребители. Може би намесата ще бъде ефективна в това отношение. По регламента за телекомуникациите, както знаете, съм внесъл някои изменения, но в това отношение има и много интересни идеи за специфични мерки, които да намалят различията в цените и а, на електронните комуникации в държавите членки. Не съм сигурен за какви точно специфични мерки говорим. Струва ми се, че е по-добре да се съсредоточим върху това, което а, е на масата в момента. Структуриране на пазара, конкурент конкурентен пазар, разполагаме ясна рамка, която да ни позволи да насърчим конкуренцията в електронно-съобщителните услуги. Ако погледнем назад в миналото, ще видим, че кому... цените на комуникационните услуги намаляха. Признаването на квалификациите, което помена госпожа Руле, както и казаното от господин Макаки за безработицата сред младите хора са много важни елементи. Но действително можем да засилим текста в този смисъл. Мисля, че сме съгласни, че моето предложение за изменение 41, което е доста дълго, се отнася до използването на аналитични инструменти за анализирането на пазара. Мисля, че повечето от измененията, които предложих в контекста на изменение 41, бяха прияти от докладчика. Мисля, че сме на прав път. Ще имаме доста ясен доклад, който ще ни позволи да отбележим напредък. Господин Шваб иска думата от НП. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях малко, но е, все пак искам да се възползвам да пожелая една хубава нова година на всички колеги, които са тук. Аз е, разгледах много подробно компромисните предложения, които бяха предложени господин Коферати и доклада, който представи е, и компромисите действително вървят в посоката на това, което ние препоръчваме. Докладът от миналата година по-скоро поставяше ударение върху е, компетенциите на нашата комисия, е, по-скоро върху целите на текста на комисията, но най-общо казано аз мисля, че няма да е зле да се включат нови елементи в този доклад, който беше представен. Знаем, че най-уязвимите потребители е тема, която е по сърцето на някои член в нашата комисия. Тук се, за... се говори за тях в текста и не смятам, че това противоречи на нашите идеи, на нашите виждания. Второто нещо, е, може би ще имам едно предложение относно предложението за компромис 8. Според мен има само една директива, която се визира тук. И това нещо трябва да се каже съвсем ясно. Не трябва да се каже these directives в множествено число, но да се говори в единствено число. Така че това е едно малко предложение за промяна, което правя. И може би ще може да използваме думата transpose вместо applied или implemented. Най-общо казано съм много доволна от този, от този доклад и се радвам, че всички сте включили всички елементи, които предложих. Благодаря също, че взехте под внимание различните притеснения на нашия докладчик в сянка, защото е, тя не е тук в момента, защото работи в комисията по друга комисия. Така, по отношение на компромисно предложение 5 е, за малките и средни предприятия, знаете, че аз съм много се вълнувам от тези въпроси. Не зная съвсем е, точно до каква степен нашето искане в второто изречение е, т.е. да се подкрепят различните цели и така нататък. До каква степен с това искане ние дали не излизаме малко извън компетенцията на нашата комисия, но нямам, не съм е, против това е изменение. Просто имам някои леки съмнения. Мисля, че господин Коферати с този доклад е, е, допринесе чувствително към европейския семестър и се надявам господин Коферати и господин председател че комисията ще може да е, интегрира, да включи нашето участие в Европейския семестър и се надявам, че нашите изисквания, нашата работа ще бъде взета под внимание и желая успех на докладчика всичко да бъде включено в Европейския семестър. Благодаря. Благодаря, госпожа Гепард. Благодаря, господин председател. Аз също искам да пожелая една успешна нова година на колегите. Надявам се, че тя ще бъде плодотворна за всичките, които сме тук около масите и се надявам всичките ваши желания да се сбъднат. Искам да благодаря на колегата Серджо Коферати за чудесната работа, която свърши. Искам да благодаря за компромисните изменения, които предложи. Вие поставихте ударение върху един въпрос, който ни изглежда много важен. Това е промишлената политика вие сте изненадан, че има предложения за изменения, които върват по посоката на пълното премахване на това. Мисля, че ще бъде грешно да се постъпи по този начин. В тази област ние трябва да имаме холистичен подход, така както се предлага господин Коферати. Аз напълно ви поддържам, господине, като казвате, че трябва задължително да се върви напред. Искам също да припомня, че в е, тази комисия приехме едно становище по е, отношение промишлената политика и това становище получи подкрепата на мнозинството. Аз бях докладчик за е, по този въпрос и се изненадвам, че някои хора тук казват днес, че тази тема не ни интересува и трябва просто да отпадне. Просто не разбирам тези аргументи. Да, може да не сте съгласни 100% с текста на господин Коферати, но това нещо може да се преразгледа някои формулировки, но не смятам, че е редно да се да отпадне изцяло въпроса за промишлената политика от този доклад. Благодаря. Uh, thank you very much. Anybody else? Uh, any other? Благодаря ви. Някой друг да иска да се включи в дискусията? Ако не, приканвам господин Коферат и нашия докладчик да обобщи и да ни напомни следващите стъпки и графика. Благодаря. Благодаря на колегите, на докладчите всяка и другите колеги за техните забележки и бих искал да ви попитам нещо дали може да изпратите вашите забележки в писмена форма. Мисля, че ще имате време да прочетете по-подробно текста, който ви изпратих и а, е, вие ще, с вашите забележки е, ще ни помогнете да приключим с този текст. Искам да се върна на някои важни точки като безработицата сред младостта, за което говори господин Макакис. Напълно съм съгласен с това, което беше казано. Мисля, че трябва наистина да се подчертая в текста. И се питах, е, е, исках да ви попитам всъщност кой е компромисът, където да се говори по този въпрос. Искам да ви уверя, че за мен също е много важно трябва да се е, упоменат и политиките, които позволяват да се борим срещу безработицата е, сред младеща. Също трябва да работим в областта на мобилността. Това е един много важен въпрос, за който говори госпожа Руль. Мисля, че трябва да намерим някакъв баланс между това, което искаме да кажем за мобилността и да запазим баланса по отношение на правата на заинтересованите лица. Господин председател, аз това, което казахте по 41-во изменение, там има една интересна формулировка. Става дума за е, енергийните и инфраструктури. Аз съм съгласен, че трябва да се стараем да не напишем нещо, което да бъде тълкувано е, по различен начин, съобразно момента и съобразно място. Така че трябва да намерим някаква формулировка, която ясно да излага принципа, т.е. защитата на е, уязвимите потребители, без да се дава възможност или без да се поемат е, рискове да има различно тълкуване. Господин Шваб, вие сте напълно прав Вашите забележки са много точни и ще ви бъда много признателен, ако ми ги спратите писменно. Позоваването на компромис 5 относно задълженията. Аз също смятам, че ще е много храбро да го направим, но не знае дали ще имам тази смелост да твърдя, че съм автор на това предложение. Комисията беше тази, която прави смелостта и мисля, че ще е необходимо да запазим това предложение и да поставим ударението върху малките и средните предприятия, които са, разбира се, основният елемент а, на а, европейското общество и европейската промишленост. И трябва да видим по какъв начин ние може да а, помогнем за финансиране на научно-изследователската работа в този сектор. Големите предприятия имат възможност да го направят сами, но разбира се, ние трябва да помогнем на малките и средните предприятия в тази област. Благодаря ви. Още веднъж очаквам вашите нови предложения. Ще ви изпратя и аз кое, това, което ще подготвя като компромисни изменения, в които, ще, разбира се, ще включа моите виждания относно промишлената политика по същата причина, която изложи и Евлин. Мисля, че всички сме на едно становище по този въпрос. Трябва да кажем ясно, че вътрешния пазар и е, защитата на потребителите зависи от количеството и качественото подобряване на, нашата, на нашето производство. А, е, като промишлеността, разбира се, е един основен елемент от това. Благодаря. Е, и аз ви благодаря за вашата работа. Сигурен съм, че ще постигнем отличен резултат. Напомням на всички ви, че ще гласуваме на 23 януари, което е първия ден от следващата ни среща. Бих искал да кажа също така, че в четвъртък ще гласуваме и други важни досиета. Това ще е много важен ден. Надявам се, че политическите групи ще присъстват в голямо мнозинство. Същото се отнася и за 23 януари. Няма да имаме заседание след обед в четвъртък, но а, цялата сутрин ще имаме а, важно гласуване по предложението на господин Шваб и моето предложение за свързания континент. А, така че, моля ви, отбележете си тази важна дата. Сега преминаваме към предложението на господин Мандерс за мандат за упростяване на прехвърлянето на МПС, регистрирани в друга държава членка в рамките на вътрешния пазар. За да може да имаме мандат, се нуждаем от поне половината членове на парламента по време на гласуването, а ми се струва, че а, сега нямаме достатъчно кворум. Моля ви, ако трябва, е, излезте в коридора, гръбнете няколко човека и ги вкарайте тук, за да гласуват. А ние междувременно ще е, дадем думата на господин Мандерс, е, за да ни представи той актуална информация. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Най-напред честита нова година на всички. Успешна 2014 година от мен. колкото по-малко хора има в тази зала, толкова по-малко време ни остава до изборите. Това е а, е, доста показателно. Работим по изключително трудни теми. Конкретно сега по моя доклад видях резултат от заседанието на Корепер и той съвсем не ме удовлетворява. А, дори вашето предложение не е прието. Какво правят в Корепер? А, те просто изпращат сигнал, че не желаят да имаме подобно предложение. Корепер не приема нищо искаше дори да промени регламента, да го преработи в две директиви. Трансграничните моменти също не са подкрепени, така че като че ли сега не е удачен момент да започваме тристранна среща, защото позициите са толкова раздалечени, че е много трудно да се стигне до компромис. Но от друга страна, ако човек не опита, никога няма да получи нищо. По тази причина считам, че е време да излезем в коридора, да грабнем няколко колеги, да ги вкараме в залата, защото се нуждаем от 21 гласа. Разбира се, да не забравяме, че има колеги, които гласуват, които са дали пълномощно за гласуването. Няма ли някой пълномощ? Не е ли упълномощен да гласува за друг колега? Какво искате да кажете? Аз да гласувам за всички от НП е ли? Да, точно това искам да кажа. Така ще е най-лесно. Не, просто искам да покажем, че ние желаем да стигнем до компромис. И за тази цел трябва да имаме, може би, първоначално неофициална тристранна среща, защото искрено се надявам, че съвета в рамките на новото гръцко председателство също ще промени позицията си и ще пожелае да я доближи до нашата, защото в момента много е жалко, но позициите ни са доста отдалечени. Сега излизаме ли в коридора да видим дали можем да доведем някой в залата? Председателя, не имам по-практично предложение. Секретарята ми казва, че на 23-ти след обяд ще се проведе първата тристранна среща, така че можем да отложим гласуването за сутринта на 23-ти. Но искам да съм сигурен, че другите политически групи са съгласни с вашата позиция, защото в противен случай няма да получим тези 21 гласа. А, нека да чуем какво е мнението на политическите групи, за да знаем дали можем въобще да се надяваме на 21 гласа. Може ли координаторите да ни кажат? Просто или пък да проведем един ориентировачен вод, за да видим какъв ще бъде резултат. Госпожа Гепард. Ще ни кажете ли каква е вашата позиция по предложението на господин Мандър? Е, е, е, Благодаря. Нашата група подкрепа предложението на господин Мандерс, но проблемът, който възниква е, че не знае къде са моите колеги. Е, обаждаме се сега по телефона, за да се опитаме да ги накараме да дойдат и може би да междувременно да се вземем с някой друг, друг доклад, и като вече пристигнат други колеги да гласуваме. Но по принцип групата ми подкрепя доклада на господин Мандерс. Това беше, което исках да кажа, да, за да се ясни нещата. EPP, e господин Шваб за НП. Доколкото знам, всичко е наред от нашия докладчик в сянка. Е, имаме поне 8 е, представители тук, така че ще допринесем за мнозинството, от което се нуждаете. Накратко, проблема е, че в другите комисии също а, е, трябва да се гласува, така че имаме проблем. Председателя, нека да ви предложа нещо и аз. Аз също съм докладчик в Сянка и мога да потвърдя, че съм съгласен ще получите мандата, защото а, всеки подкрепя позицията ви. Но това, което предлагаме е следното. Приемаме, че всички групи подкрепят и а, тълкуваме тази подкрепа като а, разрешение за уреждане със съвета а, на всички а, необходими дейности по първата тристранна среща. Може е, обаче да се наложи на 23 сутринта да имаме официално гласуване, за да се потвърди това решение. Но мандата не е поставен под въпрос. И след като гласуваме официално, ще може съвсем официално да се продължат и е, преговорите. Просто един бърз формален вод. Съгласен ли е докладчик? Добре, ясно е, че всички политически групи подкрепят вашето предложение, така че няма да има проблем. Ако координаторите не възразяват, ще поступим по този начин. Някой да възразява? Докладчика. Благодаря ви, господин председател. Е, приветствам казаното от е, вас защото то ни дава добро решение, но искам и време в пленарна зала. Съвсем не е лесно в толкова кратко време да стигнем до компромис. Разполагаме само с един месец за преговори. Ако първата тристранна среща е предвидена за 21 януари, то тогава ще е трудно в крайна сметка да се стигне до а, компромис. Затова искам в рамките на първо четене да имаме и време за разглеждане в пленарна зала. Докладчика. Не мисля, че ще е проблем. Ще включим доклада на пленарната сесия през март. Ако преговорите вървят удовлетворително, ще може да имаме окончателно гласуване през април. Така че по този начин ще разполагате с още един месец за приключване на досието. Продължаваме с подготвителните работи, като първоначално предвиждаме доклада да се гледа в пленарна зала през март. Благодаря ви на всички. Нека ви напомня, защото не всички бяхте тук в залата по-рано, че на 23 януари, не, на 22 януари господин Хацидакис, министъра Хацидакис, ще бъде тук сред нас, така че ще може да му зададете въпроси за а, намерението на гръцкото председателство по това досие. 22 януари, 3 часа. Надявам се, че е, ще присъствате на срещата. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Изключително важният доклад на господин Шваб по високото общо ниво на мрежова информационна сигурност в Съюза. Имаме 33 компромисни изменения. Докладчиците в сянка са тук. Господин Мандърс, виждам. Вие също сте докладчик в сянка, нали така? Господин Енстром не е тук. Той ще присъства ли? Аз съм тук. Нека да продължим нататък. Да чум господин Шваб. Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпи колеги, благодаря на докладчика в Сянка. Е, благодаря, че ми позволявате да ви представя тези компромисни изменения, които ние вече прегледахме и за които сме говорили по повод е, едно съвещание на докладчиците в Сянка. 232 изменения в Юкот. 98 в Итро, където моята колежка Пир Кастилио доведе до успешно гласуване. И искам да кажа, че в двете комисии ние сме на една вълна, що се отнася до съдържанието. Така че благодаря на всички. Очакваме сега и гласуването в комисия Либе, което трябва да се състои през, в понеделник. Докладчика от комисията Либе, както знаете, е, имаше някои малки търкания с е, докладчика от комисията Либе по отношение на включването на елемента защита на данни, но трябва да кажа, че докладчик от комисията Либе работи много усърдно вчера с нас, е, за да постигнем до компромисните изменения, които стоят на масата. Либе ще гласува следващия понеделник, както казах. Трябва да изчакаме техното гласуване, но по принцип има добро съгласуване между различните комисии. Тези 33 изменения, компромисни изменения, които са пред вас, ми се струва, че са добри, вървят в правилната посока. И е, освен измененията, за които говорихме, е, тези изменения мога, мисля, че могат да бъдат подкрепени от мнозинство. Господин председател, ако ми разрешите, искам да подчертая основните точки и целите, които искахме да постигнем с тези компромисни изменения. Текстът е пред очите ми. Ние искахме да засилим аспекта поверителност, по-специално когато има сътрудничество между власт, държавни власти и частни оператори. На второ място имаше съгласуване на гледните точки. Ние искахме да засилим аспектите за защита на данните и когато е, лични данни са изложени, на тази опасност трябва винаги да се обосноваваме на директивата защита на данните. Тази директива касае е, отговорностите, които се полагат на операторите и които са записани всъщност е, и в е, приложение 2. Операторите всъщност управляват критични инфраструктури и този въпрос за защитата на личните данни е в компромисното изменение, което касае точки 8, 8, 9 и 13. Господин Рамон също искаше да подчертаем аспекта иновации. Той каза, че трябва да се насърчава научно-изследователската дейност в областта на сигурността на мрежите и информацията. Това е въпрос, който не успяхме да разискваме, но вярно е, че преди 20 години ние успяхме е, да постигнем добър успех в е, е, въздухоплаването, да създадем истински силни европейски участници, ситуацията не е същата, каквато е днес. Няма, не сме толкова зависими от други континенти. Така че мога да подкрепя това притеснение на нашия колега Гарсия Рамон. Така, продължаваме нататък. Компромисно изменение 8. С него желаем структурите за съществуващите надзорни структури да бъдат уведомявани в случай на нарушения или проблеми в мрежата. Тези съществуващи структури трябва да продължат да съществуват, а не трябва да бъдат заменени с някакви други инстанции или инструменти. Тук трябва да избягваме всякакво повтаряне. Е, всякакво дублиране. Съществуващите инстанции са тези, които трябва да се занимават с този аспект и който трябва да бъде изложен и доведен до знанието в случай на проблеми. В е, компромисно е, предложение 9, операторите на пазара, това е, господин председател, нещо, което вие подчертахте, ние поръчахме в двойния подход, т.е. информация, структура за надзор и супервизия е, в различните предприятия. Идеята беше да се създаде един двоен път за е, тези потоци на информация. Мисля, че всичко това може само да подкрепи и да засили това, тази информационна мрежа. В член 10 е, говорим за една система за ранно предупреждаване, without and due delay. Целта всъщност каква е? Това е предприятията трябва да могат да съобщават пряко за различните смущения, нарушения, проблеми, които са сериозни. Освен това, разпространението на такава информация трябва да се, да се състои само ако има влияние върху обществеността. И ако не е така, тази информация, разбира се, трябва да бъде съобщана само в годишния доклад на предприятието. 17 цели за нотифициране. Тук малко променихме текста, поставихме ударението преди всичко върху операторите на пазара и да ги опитваме да си ги включим повече в този процес. Що се отнася до оценката на информацията и поведителния характер на тази информация, също говорим по този въпрос. Още веднъж поставихме ударението върху защитата на данните и се постарахме всички оператори на пазара да не са автоматично в приложение 2. Тук предвиждаме известна свобода това отношение. Включих, взехме под внимание искането на комисия и, т.е. предприятията котирани на борсата. Вчера говорихме между докладчици и всянка. Предприятията, които са котирани на борсата, могат свободно и пожелание да се упоменат в своите годишни доклади дали е имало някакви а, кибератаки или някакви смущения в мрежата. Е, Задавахме си въпроса защо само е, предприятия записани на борсата, а не всички. И си дадохме сметка, че това изискване беше премахнато за малките и средните предприятия преди няколко години и се ограничаваме това, което предвижда закона, т.е. само предприятията записани на борсата и то не е задължително. Така, изменение 15, обхвата на аудитите. Това компромисно изражение трябва, предложение трябва да бъде четено с член 13А. Предприятията имат възможност да организират допълнителни аудити, ако имат някакви критични проблеми. Вчера говорихме с колегата Шлютер, който ни каза, че че по отношение на пристанищната инфраструктура това нещо може да се случи. Но предвид това, че всички структури, такива инфраструктури не са критични, защото няма само един производител, както в Швеция, например, ние предвидихме текста, който, изготвихме текста, който е пред вас. Не зная какво мисли колегата Гарсия, но той вчера пожела да упоменем също и хранително-вкусовия сектор и предприятията, които са заинтересовани. Казах му да говори с Либе, дали може да се го включи това. Що се отнася до 17-то изменение, стандартите, европейски и международни стандарти трябва да бъдат взаимо, е, взаимосвързани, да могат е, да се работи с всички тях. Искането от господин Неймстрон към тези стандарти да останат отворени. Е, вярно е, че нямаме ясно определение за това, що е какво може да бъдат тези open standards, отворени стандарти. Господин Анстром ни говори за а, е, оперативната съвместимост. Мисля, че с текста, който предлагаме, осигуряваме тази оперативна съвместимост. И В приложение 2 виждате различните е, сектори, които са заинтересовани от е, тези въпроси. И се споразумяхме с това, че всички инфраструктури трябва да бъдат обхванати от приложното поле. И ако след оценка предприятията са настановище, че инфраструктурата е критична и тя трябва да се преработи, тогава вече може да се включат в е, приложението. Но някои сектори не бяха включени между тях е, може да има критични инфраструктури. Вчера говорихме по този въпрос. Господин Гарсия Рамон постави въпроса и се питаше как да включи е, комуникационните, многоканалните комуникационни платформи се питахме защо е, да се включат някои оператори, пък не и други. Телекомуникациите са критични инфраструктури ако е, се е, предоставят критични услуги. Но мрежите, било то частни или е, обществени, могат също да предоставят некритични услуги и този вид услуги не трябва да спазват критериите и изискванията на тази директива. Това беше, господин председател, изменение, компромисните изменения по тези въпроси. Признавам, те са много технически. Благодаря на колегите които ще бъдат готови да подкрепят тези компромисни изменения. Има още някои въпроси, по които трябва да се разберем с правната служба и секретарията, но мисля, че следващата седмица ще може да постигнем положително гласуване. Благодаря за вашето внимание. For... Благодаря ви. Благодаря ви за изключително важната работа. Наистина работим в много добро сътрудничество с Комисията по индустрия. Господин Хамон, докладчик в сянка на социалистите. Има думата сега. Gracias, Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на колегата Шваб за неговата работа. Благодаря ви за този диалог, в който се впуснахте и който надявам се ще доведе до конструктивни резултати. Вчера проведохме заседание на докладчиците в Сянка с докладчиците и също а, стигнахме до доста значителни постижения. Мисля, че всеки от нас е наясно със значението на а, тази директива. Тя съдържа изключително важни елементи, които придобиват още по-голяма важност в светлината на контекста. Ето защо политическите групи трябва да положат максимални усилия, за да може в комисията ИМКО да излезем с задоволителен доклад. Доклад, който да отразява всички а, аспекти и всички позиции. Заслужава си да положим това усилие. Сега лично от мое мнение бих искал да кажа, че настоящата директива се отнася до сигурността на мрежата и в този контекст е много важно да положим усилия, защото директивата е много важна с оглед на економическата и международната търговия. Тя позволява също така на гражданите да се доближат повече един до друг. Затова директивата е важна и за сближаването на държавната администрация и гражданите. Директивата е изключително важна и за това Европейския парламент трябва да има ясна позиция по въпроса позиция, която да бъде разбираема и за гражданите. Основната ни цел е да вдъхнем доверие към сектора за информационна сигурност. Е, нашата комисия може да подкрепи а, измененията по доклада на господин Шваб. Девет изменения бяха обсъдени и се стигна до компромисни такива. С удоволствие отбелязваме, че е възприета нашата идея за засилване на ролята на научно-изследователските центрове и на университетите. Научно-изследователските центрове трябва да поемат своята част от отговорността, във всички сектори, които попадат в обхвата на директивата. Директивата се засяга и въпроса за прозрачността. Всички ние знаем, че има някои технически трудности. Днешния свят на нови технологии е изключително сложен и е свързан с някои технически проблеми. Но въпросните технически проблеми не трябва да представляват пречка. Европейските граждани трябва да са сигурни, че економическите и финансовите им интереси са защитени в електронния свят. При заседанието ни с останалите докладчици в Сянка имах възможността да изтъкна, че в никакъв случай в тази директива не трябва да се дава свобода на тълкуване на правата, на основните права едно от основните права е правото на комуникация. В този контекст са важни телекомуникациите. Затова приканвам докладчика по-внимателно да помисли за начина по който бихме могли да включим тази идея в компромисните изменения. Същото въжи и за друго наше изменение, което внесохме с цел подобряване на а, цифровия свят. С това изменение ще се позволи да се разрешат и евентуалните технически проблеми, които могат да възникнат. В заключение бих искала да кажа, че изискванията към предприятията трябва да продължават да бъдат толкова високи. Това е необходимо, за да може компетентните държавни органи във всеки един момент да упражняват контрол върху тези предприятия за да не се стига до проблеми, които да подкопаят доверието на потребителите в цифровите технологии. Виждаме тук изискването за поемане на отговорност. Това изискване е много важно във всяка правова държава, така че Европейския съюз в никакъв случай не може да отстъпи в това отношение. Бих искал да помоля многоплатформените съобщителни услуги също да бъдат включени в приложение 2, където говорим за хранително-вкусовата промишленост. Това обаче означава, че този сектор трябва да бъде разглеждан като сектор, в който може да се контролира прилагането на директивата. Този сектор играе изключително важна роля днес защото а, той има последици и за сектора на здравеопазването. Всичко, което е свързано с многоплатформените съобщения, е от изключително значение. Струва ми се, че за в бъдеще подобни нови технологии ще изискват от нас да взимаме предвид всяка новост. Това е моята позиция. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Мандърс. Бих искал да се извиня за закъснението, но телевизията ме помоли да направя кратко е, изявление. Трябваше да напусна тази зала. Знаете, че комуникацията с медиите също е много важна. Искам да благодаря на Андрес е, за неговата работа, да се извиня за това, че пропусна вчера заседанието на координаторите. Мисля, че той е свършил чудесна работа и е включил повечето от е, измененията. Трябва да се консултирам с колегите от Либа и Итре, колегите от Алда, за да видя дали те а, а, приемат измененията. От моя гледна точка всичко е направено добре а, и а, чакам с нетърпение следващата среща на координаторите другата седмица. Продължаваме да работим а, и смятам, че ще стигнем до хепи енд един ден. Okay. Um... Мисля, че господин Екстрам не е тук. За това ще направя няколко коментар. Ние бяхме доста предпазливи от моята група, когато внасяхме изменения. Аз се доверявам изцяло на подхода на Андреас Шваб. Имам някои е, забележки все още във връзка с моите изменения, които не са включени в е, текста. Това са изменения, свързани с уязвимостта на системата и те, тази информация се обменя конфиденциално между операторите. Тоест имаме нужда от една а, надежна конфиденциална рамка, в която операторите да си разменят тази системна а, информация защото тази информация по никакъв начин не трябва да стане достояние на широката публика, тъй като това ще има сериозни последствия. Някои от точките от преамбюла са доста силно формулирани. Така, например, в точка 28 комисията говори за конфиденциални канали за обмен на информация. Трябва обаче трябва да се намери баланс между споделянето на информацията и запазването на конфиденциалната информация за операторите. Според мен А, мисля, че някои от измененията на Андрея Шваб са малко небрежно а, формулирани, особено по отношение на а, преамбюл. Искам да го помоля да ги погледне още веднъж, за да може да увери както мен, така и себе си, Е, че това, което се предлага като текст, няма да е, доведе до проблеми и до затруднения. И е, ако успеем да се споразумеем по моите изменения, аз ще приема всички останали. Някой друг. Комисията, ако сте съгласни, след това ще дам думата на доклад. Господин Енгстрам го няма. Други колеги желаят ли да се изкажа? Господин е от името на комисията. Желам на вашия колега, на чието място сте много успех в новата а, работа. Сега ще ви дам думата, след което господин Шваб. Благодаря, господин председател, за възможността да говоря от името на комисията. Първо искам да благодаря на тази комисия за голямата подкрепа, която ни оказа при работата по този текст. Искам да благодаря на господин Шваб, който беше изключително ефективен, изключително интензивен в своите усилия. Като цяло мога да кажа, че предложените е, изменения а, са приемливи за комисията, с изключение на някои малки подробности. Още от самото начало ние смятахме, че цялата система може да работи, ако се изгради доверие между частния и публичния сектор, както и доверие между страните членки. и да осигурим потока на информацията между стопанските субекти, които работят и публичните власти съществуващите структури на национално равнище трябва да бъдат запазени а, и тази структура на множество равнища трябва да се запази. Ние няма да налагаме нови структури, няма да променяме съществуващите неща. А, съществува национална контактна точка, която а, е, би могла да е, се занимава с тези проблеми на мрежата. Ние също така сме наясно е, с това, че ако се предостави информация на обществеността на един много ранен етап, това може да навреди на производителите на а, даден а, продукт. А, и за но всички тези случаи трябва да бъдат разглеждани индивидуално, един по един. Също така а, имахме за цел да изведем на преден план индустриалното и пазарното измерение на а, нещата. Също така а, да изведем на преден план измен... аспекта касащ иновациите. настояваме единствено по отношението на а, а, обхващането на всички а, стопански а, субекти, а, защото публичната администрация а, работи все повече и повече в интернет пространството, т.е. без, а, без а, хартия. За нас ключовите интернет е, компании, които предоставят е, услуги, трябва да бъдат е, също включени. Ние не искаме да налагаме рестриктивна дефиниция по отношение на това, кои стопански субекти трябва да бъдат включени, защото след 3 или след 5 години нещата могат изцяло да се променят. Искам да ви дам един пример с Microsoft те обявиха, че следващата им система ще бъде изцяло базирана на компютърен облак. Ние все още не знаем какъв ще бъде то, този облак, дали всички клиенти ще трябва задължително да се свързват с облака, дали този облак ще засегне други стопански субекти и така нататък. Така че ние искаме да бъдем максимално гъвкави, за да може да обхванем всички структури, които ще се появят и ще засегнат нашата економика и нашето общество. И в заключение ще кажа, че аз а, а, а, харесвам начина по който напредва нашата работа а, и а, съм уверен, че всички разногласия, които имаме, ще могат да бъдат отстранени. Благодаря ви много. Думата има сега Андреас Шваб да завърши дебата. Благодаря, господин председател. А, няма много неща, които бих искал да коментирам. Ще продължа там, където свърши комисията, а, а именно с публичната администрация. Публичната администрация поради своето е, естество и поради естеството на своята работа е задължена да осигури устойчивост на своите системи. Това е в правомощията на страните членки и аз съм сигурен, че страните членки ще изпълнят тази своя задача, ще поемат тази своя отговорност, дори и ние да не предложим европейско законодателство. Комисията а, в случаите, в които страните членки не изпълнят тази своя отговорност а, по отношение на устойчивостта на системите, ние ще а, а, помогнем. Знам, че има някои опасения с, от страна на комисия Либе, но трябва конкретно да а, видим коя държава по какъв начин не гарантира сигурността на своята а, си, система. Както казах е, в своите уводни бележки, пак повтарям, е, страните членки съм сигурен, че ще изпълнят това свое задължение е, Искам да се спра на това, което каза председателя, що се, това, което се отнася до конфиденциалността на данните. Можем да преработим още веднъж е, изменението. За момента съм възприел изменението предложено от ИТРЕ и тяхната формулировка. И в заключение ще се спра на още един въпрос, който според мен обвързва а, настоящото досие с а, проблематиката за а, шпиониране на данните на европейските а, фирми. Ако смятаме, че сигурността на мрежата трябва да бъде гарантирана от доставчика на услугите, оператора на мрежата, трябва да направим така, че операторите за в бъдеще да се грижат повече за сигурността на своята мрежа. Трябва да направим така, че информацията, която те предоставят на публичната администрация, с нея няма да бъде злоупотребено. И Казвам това, защото то би могло да създаде проблеми на някои страни членки. Имаме тайни служби, разузнавателни служби, които трябва да останат извън целият този процес. От една страна са тези служби, от друга страна са органите за наказателно преследване, които разкриват и киберпрестъпления. Това е втората втория елемент. Третият елемент, който ни е необходим е а, гражданското общество, някакъв гражданско-правен субект, който трябва да наблюдава системата за опасности и да предлага решение за премахването на тези а, а, опасности. Е, и според мен не е необходимо включването на никакви други държавни а, органи. А, Страните членки, които за момента практикуват този модел, ще имат затруднения с прилагането на директивата, но за мен трябва да е ясно, че трябва да има ясно разделение на задачите между разузнавателните е, служби, органите за наказателно преследване и гражданските организации, които се занимават с киберпрестъпления. Е, Мисля, че като цяло сме на едно мнение и гласуването няма да бъде трудно през следващата седмица. Благодаря. Good. Thank you very much indeed. Благодаря ви. Ще гласуваме отново следващия четвъртък. Както казах, това ще бъде важен ден с няколко важни гласувания. Моля ви да присъствате. Сега преминавам към моя доклад. Становище за тази комисия по предложение на комисията за реформа на пакета за електронни съобщителни услуги, постигането на а, свързан континент. Приветствам Антони Уилен, който е сред нас. Малко избързваме в графика, затова бих искам да проверя кой би желал да а, присъства. Имаме заместник на господин Бастас. Господин Бениан ще дойде ли? Господин Кройцман. Идва, така ли? Да прекъснем за 5 минути тогава, след като изчакваме още хора. Господин Амстронг също не е тук. Добре, в такъв случай ви предлагам да направим кратка почивка. Ако искате, може да пинете кафе от високотехнологичната машина пред залата. Сега а, ще прекъснем за 5 минути. Thank you. her name. Uh, uh, ladies and gentlemen, I think, um, I think we have a, a full... Дами и господа, мисля, че сега всички са тук. Нека възобновим заседанието. So, can we make a start? I saw Можем ли да започваме? Господин Армстронг е тук, госпожа Галър също, господин, господин Ван Хен. Um, господин Кройцман не е тук, но се надяваме, че скоро ще бъде. Нека започнем. най-напред да благодаря на всички за техния принос и предложение за подобряване на моя доклад и директивата. Предложението на комисията имаме 300 изменения. Нека накратко да ви представя малко актуална информация. Първо благодаря на секретарията, който работи а, през коледната почивка, благодарение на което изготвихме 12 компромисни изменения. 12 компромисни изменения, както казах, по елементите свързани с правата на потребителите. Нека да повторя за тези, които сега за първи път участват в дискусията. Сред политическите групи да променим структурата на предложението на комисията по начин, който да ни позволи да внесем подобрения в правата на потребителите. Правим изменения към настоящата директива за универсални услуги, която вече е в действие. Нашите предложения бяха много добре приети от всички заинтересовани страни. Надявам се, че Антони Уилън приема този подход, защото аз съм напълно убеден, че той е правилния. С компромисните изменения се опитахме да включим някои спорни изменения, да ги групираме, и по мое мнение, по този начин засилваме първоначалното предложение. Не съм приел всички идеи, предложени от колегите, но съм сигурен, че работихме по конструктивен начин, прегледахме всички изменения, така че резултатът е добър. Ще има и втора версия на компромисните изменения, която ще бъде изготвена следващата седмица. В нея ще се включат промените, с които съм се съгласил и по които сме постигнали съгласие с докладчиците в Сянка вчера. За тези, които ни гледат, защото може би колегите знаят тази информация, бих искал да кажа също така, че всички колеги, които внесоха изменения, четирима колеги, петима, получиха копие от компромисните изменения. Сега в малко повече подробности. следваме структурата на преструктурираното предложение. Имаме някои допълнителни изисквания за, за преддоговорните задължения към националните регулатори. Националните регулатори трябва да прилагат тези задължения на техния пазар. Промените, които се предлагат в това отношение, бяха приети в общи линии от всички а, говорим за окончателно оборудване и а, привеждането в съответствие на това оборудване с новите услуги. А, разглежда се въпроса за разходите по новото оборудване. Целта ми е да се разяснят а, тези моменти в съображение в преамбюла. Мисля, че трябва да гледаме малко по-широко на идеята за правата на потребителите. Хармонизирането на правните средства за защита при уреждането на спорове по а, договорите с потребителите е много важен. А, доколкото знам, много от групите подкрепят тази идея бихме искали потребителите да могат да развалят договора, ако предоставяната услуга не отговаря на очакванията на потребителя. Било то по отношение на качеството на предоставената услуга, било то по отношение на бързината, с която тя се предоставя. В това отношение се нуждаем от по-голяма прозрачност. Има правила за хармонизиране на правните средства за защита, но ми се струва, че би било трудно да имаме изцяло хармонизирани а, правила за правните средства за защита, най-вече за а, техническите моменти. А, и наистина въпросът е доста сложен, особено в контекста на директивата за правата на потребителите. Предлагам и няколко по-конкретни промени в отговор на казаното на срещата на докладчиците в Сянка. Така, например, изменение на описанието на договорите, което трябва да се разглежда светлината на преддоговорната информация, предоставянето на данни, Имаше много нови предложения за определение на скоростта. Идеята беше да има някаква формулировка, по която се опитахме да стигнем до консенсус. Искахме, казахме, например, че трябва да има някаква минимална скорост на предаване – в случаите в които има връзка с безжичната мрежа на доставчика. Това е компромисно предложение, което може да видите. Разбира се, комисията също проявява интерес към него. Проведохме ам, дискусии във връзка с груповите услуги. Мисля, че господин Уилям ще потвърди, дали е, съм прав това, което казвам, директивата за правата на потребителите и за универсалните услуги се прилага към телекомуникациите, телекомуникационните услуги, но не и към а, е, е, услугите предоставени от електронните медии и телевизионните услуги този случай имаме договори свързани с електронни комуникации. Възниква въпроса какво се случва, ако предоставянето на тези услуги е част от някаква групова услуга. Струва ми се, че не би било възможно да се въведат някои от предложенията за промени в договорните отношения в случая с електронните комуникации, а ми се струва, че някои колеги искаха да имаме изменения в това отношение. Ще съм благодарен на Антони Уилям, ако коментира и този момент и ако след това чуем и правно становище по въпроса. По контрола на потреблението ми се струва, че успяхме да стигнем до съгласие. Съгласен съм да приема целият пакет от изменения за спешните услуги от докладчиците в сянка. Това не беше включено в предложението на комисията и ние просто се възползваме от тази възможност, за да внесем промяна да включим спешните услуги. Както казвам, възползвам се от тази възможност, за да засилим някои от разпоредбите. Може би считате, че на места съм поразводнил първоначалното предложение. Е, ще поговорим за това след малко. Бих искал да а, е, помоля а, е, комисията да разясни намерението си в член 21 по принцип подкрепям вашето предложение, но бих искал да чуя от вас повече подробности. А пък аз и докладчиците в сянка ще помислим дали можем да приемем. Накрая, улесняването на смяната на доставчика. Първоначалното ми намерение не беше да осложнявам допълнително нещата, а да делегираме някои правомощия. След като обсъдихме нещата с колегите, предлагаме да бъдем по-прескриптивни тук, като оставим на доставчика, към когото се насочва потребителя, да играе водеща роля в процеса. В това отношение променяме първоначалното предложение на комисията. Това е за сега. Надявам се, че ще приемете компромисните изменения. Втория ключов елемент от нашето предложение е регулирането на достъпа до отворен интернет. Мисля, че на този етап се нуждаем от повече яснота, за да сме сигурни, че в държавите членки имаме една единна рамка, която се прилага. регламента за достъпа, за отворения достъп до интернет също бе преразгледан подробно. Докладчиците в сянка и всеки, който е внесъл изменение, ще получи предложение следващата седмица, по смисъла на което ще обсъдим на следваща среща на докладчиците в сянка в сряда след обяд оставащите въпроси три часа трябва да присъствам на пресконференция с господин Барние, но ще имаме възможност в сряда да обсъдим тези изменения. Няма да навлизам в подробности, но съвсем накратко бих искал да кажа нещо за подхода. Имаш изключително а, полезен документ от Берек, ако не се лъжа, документ е изготвен от френския регулатор, който играе водеща роля в Берек. Документ с няколко предложения за изменения. В този документ има доста добри идеи. Докладчиците в сянка, ако не са получили копие, могат да поискат такова от госпожа Хас. Идеята е да разполагаме с недвусмислено и ясно законодателство, което да осигури силна правна рамка, която да ни позволи да я доразвием допълнително в последствие. По-настоящем законодателството е изключително неясно. Достъпа до отворен интернет, доколкото разбирам, е важно понятие. Аз обаче все още не съм упъ... напълно убеден от а, а, необходимостта на това понятие. Необходимо е да се уточни какво представляват специализираните услуги. Кой е ключовия елемент, който ни позволява да разграничим една специализирана услуга от услуга свързана с предоставянето на достъп до интернет? За нас е много важно да имаме изключително подробен подход, да навлезем в детайли, за да видим какво точно ни позволява да направим такова разграничение. След като се изготвят подобни ясни определения за специализирани услуги и услуги за достъп до интернет. Едва след като имаме такива определения, можем да решим как да решаваме евентуалните ам, проблеми при разграничаването на тези два вида услуги. Директивата за защита на правата на потребителите се предвиждат правила в това отношение и тя е действаща. И сега трябва да прехвърлим някои неща в новия регламент. Но това, което искам да кажа е, че вече имаме на лице правила, които се прилагат. Не съм сигурен, че бихме желали да променяме вече съществуващата практика. Ако изковем и ясни определения за тези два вида услуги, ще бъде ясно какво да правим по-нататък. Специализираните услуги не могат да бъдат изцяло отделени от услугата по предоставяне на достъп до интернет. Така че трябва да помислим внимателно. И накрая член 23.5 който е в правомощията на господин Дел Кастио, ще изчакам да видя най-напред какво ще се случи е, след дискусията по член 23.5. И след това ще е, изготвим и нашата позиция. И така. Извинявам се, говорих малко дълго. Приканвам сега докладчиците в сянка да вземат отношение, както и останалите членове на парламента. Госпожа Тюн ще бъде първа от името на господин Бастос. So Благодаря. Госпожа Бастос се извинява за това, че не може да бъде тук, защото участва в изслушване в комисията МПЛ посветена на въпросите на работата на тройката. ЕНП се съгласява с подхода, предложен от докладчика относно а, гарантирането на правата на потребителите с аргумента, че правата на потребителите ще бъдат по-добре защитени чрез изменението на директивата. Отхвърляме подхода на комисията, която предлага хармонизиране чрез регламент. Въпреки цялостното ни съгласие с подхода на а, да, докладчика, сме внесли 300 е, изменения, 18 от тях са внесени от мен, за да можем да е, подобрим по този начин проект установището. А, има технически а, е, а, изменения, които екстрахират някои услуги от а, регламента и ги прехвърлят в директивата за универсалните услуги а, има предложение за цялостно заличаване на членове, точки а, и преамбюл в момента, в който бъде направен трансфера към директивата за универсалните услуги, няма нужда да се запазват точките от преамбил, свързани с правата на потребителите. От друга страна сме внесли изменения за подобряване на първоначалното предложение. Алинея трета на член 21. Ние не сме съгласни с предложението за заличаването на целият текст. Моето изменение номер 147 е свързано с недискриминирането по отношение на националността свободата на предоставяне на услугите и свободата на установяване. Въпреки, че договор за функционирането на Европейския е, съюз постановява определени е, принципи, за нас обаче е важно още веднъж да ги подчертаем на това място. Ние сме съгласни, е, че създаването на механизъм за регулиране на потреблението Ораторката се извинява. Съгласни сме с създаването на механизъм за а, регулиране на потреблението, ако а, до този механизъм потребителите имат безплатен а, а, достъп. процеса на прехвърляне от една услуга към друга трябва да бъде завършен за един ден. Компромисно изменение 12 касае цялата защита на потребителите. Още веднъж искам да подчертая, че това е изменение от високо качество. На 7 януари се срещнаха докладчиците в Сянка и достигнаха до консенсус. Очакваме с нетърпение компромисните изменения на докладчика. Имайки предвид мнението на всички участващи в изготвянето на становището, съм сигурна, че ще намерим добър компромис. Целта на ЕНП е да имаме текст, който да гарантира правата на потребителите и работата на европейските фирми в областта на телекомуникациите. Господин Кройцман не е тук, така че ще дам думата на господин Енгстрем, единственият докладчик в Сянка. Господин Енгстрем, заповядайте. Искам да благодаря на вас, господин докладчик, за отличната и конструктивна работа. На срещата на докладчиците в Сянка миналия ден също имахме много конструктивен диалог. Много сме близо до консенсуса а, относно защитата на потребителите. С а, голямо нетърпение очаквам дискусията относно неутралността на мрежата, защото това е темата, по която аз истински проявявам интерес. Ние трябва да дадем абсолютна гаранция за това, че разузнавателните служби няма да могат да влязат като троянски кон или през задната врата в въпросните мрежи. най ва много важна е работата, която вършим, защото тя засяга всяка фирма, която прави бизнес в Европа. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, е, за да гарантираме свободата и неприкосновеността на мрежата. Аз е, очаквам е, по-жива дискусия на следващия оратор. Е, искам да благодаря на докладчика и на всички, които работиха заедно с мен за конструктивната работа Приветствам направените предложения, приветствам това, че се концентрираме върху най-важните елементи от предложението на комисията по отношение на защитата на потребителите. Имам един въпрос към докладчика. Въпрос е оглед постигането на по-добър компромис. В компромиса се говори за Fixed Data Links и Minimum Download Rates за мен е тук винаги възниква въпроса какво означава normally expected. А, какво означава това? Това някаква средна годишна стоеност ли или изобщо какво е това? а, аз бих взела а, реалните данни за download и upload. Телекомуникационните предприятия трябва да е, посочат какви са техните мрежови е, е, капацитети, за да може не как, как, както сега рекламите да се излъчват с максимална скорост и по този начин да се заблуждават потребителите. Телекомуникационните фирми възоснова на договорите, които сключват, трябва да предоставят някакъв мрежови капацитет и в тази връзка моето предложение за изменението. И затова искам да попитам какво означава normally available с които нормално се а, разполага. Съгласна съм с колегата Енгстръм, а, защото а, след като има специални служби, разузнавателни служби, е, които имат някакви изключителни правомощия, трябва да има изключително ясни дефиниции за неутралността на мрежата. Е, е, има много изменения, които не че си противоречат, но трябва да бъдат много добре обобщени в компромиси и ако това стане, ще подобрим много дефинициите по отношение на неутралността на, на мрежата. Много е важно да покажем, че мрежова неутралност не означава, че всякакво съдържание може да се прехвърля по интернет. Знаете, води се дебат за детската порнография, нелегално съдържание и така нататък. Важно е да кажем, че настоящото законодателство позволява а, намеса по различен начин в различните страни а, членки, но това няма да бъде повлияние от настоящата а, дир... директива. И по отношение на авторските права също трябва да може възоснова на съдебно решение да се намесваме в неутралността на мрежата, но пак повтарям по чисто юридически е, начин а, например, когато става дума за детска порнография и други а, сериозни неща. А, обменяли сме много мнения в парламента и сме постигнали а, споразумение по въпроса, че подобни данни трябва да бъдат изтривани при извора. Е, мисля, че това, от което се нуждаем, са чисти и ясни формулировки, които да взимат предвид различните правни системи, и различните правни подходи. Надявам се комисията да се съобрази по адекватен начин с това, което предлагаме. Някой друг желая ли да вземе думата? Заповядайте. Yeah. <laughs> От името на Ружатон. Съгласна съм с вас, че определенията трябва да бъдат недосмислени. Не ни трябват красиви думи, зад които не знаем какво се крие. Постепенното намаляване на роуминга. Мисля, че всички сме съгласни, че това е един от приоритетите ни. Гражданите отдавна очакват решение на този проблем гражданите, които ние представляваме. Затова наистина се надявам, че ще се погрижим за тях. Yeah, Това е. Във връзка с намаляването на а, прекомерните такси на роуминга. Това трябва да бъде нашия приоритет тук. Right. Well, if else wants... Добре. Някой друг, ако не, Антони Уилям който ще ни предостави и е, допълнителни съвети, както поисках от него. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не мога да ви зарадвам с добра новина във връзка с а, е, тристранните преговори и с промяната на курса, която вие предлагате. не трябва да се фокусираме толкова върху инструмента като такъв. Не трябва да забравяме каква е основната ни цел, която се стремим да постигнем. А именно единни условия на функциониране на операторите в Европа. Единни условия на потребление за потребителите. Вие отбелязахте, че комисията има предпочитание за начина по който да се постигнат тези цели. Сега ще отговоря на някои от коментарите, които а, бяха направени, както и на някои от предложенията за изменение. Няма да коментирам текста, който получихме неодавна и който е изключително дълъг. Съвсем накратко бих искал да кажа, че ако това е инструмента, който предпочита докладчика, както и другите, то тогава с необходимата гъвкавост в някои отношения може да стигнем до съгласие. Но трябва да разгледаме отделните случаи. Комисията приветства и насоките дадени от Берек във връзка с различните проблеми, които могат да възникнат при прилагането. защото е много, са много важни последиците от задаването на правно вързващи разпоредби. На следващо място. Компромисните изменения имат за цел да включат съществени елементи от предложението на комисията – и да се добавят елементи, които не фигурират в първоначалното предложение. Ще работим до постигането на консенсус в това отношение. Както и вие казахте, доста моменти трябва да бъдат доизяснени. и въпроса за групираното предоставяне на услуги, които не са само електронни. Предложението на комисията в това отношение включва разпоредби във връзка с прекратяването на договора и ни се струва, че може да накърним конкуренцията, ако не обвържем груповото предоставяне на такива услуги са същите тези правила, на които подлежат договорните отношения. С радост ще работим с вас през следващите седмици. Разнопосочни сигнали се изпращат. По отношение на а, потреблението, отбелязвам си тук допълнителното искане на госпожа Бастус, както и казаното от вас за а, времето, което е необходимо за смяна на оператора. Съгласен съм и с това, че оператора, към който се насочва потребителя, е този, който трябва да играе водещата роля. Ще има някои затруднения и с предложението за 112. Това е неизменен въпрос и може би разбирате, че се опитваме всячески да ускорим и да засилим вътрешния пазар. И не ни се иска това предложение да има чак толкова голямо влияние, още повече в светлината на оценката на въздействието. на въпроса за отворения достъп до интернет и специализираните услуги. Както казахте, господин председател, през следващите няколко дни. Вие с докладчиците в сянка ще трябва да изготвите компромисните изменения в това отношение, за това ще бъда кратък. В общи линии сме съгласни с вас, че се нуждаем от яснота по този спорен въпрос. С колегите от Берек Продължаваме сътрудничеството, което съществува вече от години, за да може да намерим правилната формулировка. Нека напомня нещо, което струва ми се вече казах. Търсенето на яснота не трябва да ни вкарва в някакви терминологични извъртания, които само да подкопаят основната ни цел. Не всичко е разписано веднъж за винаги. Подхода трябва да се базира на принципа. И това е подхода, който трябва да възприемем тук. Когато казахте, господин, господин докладчик, че трябва да се насочим само върху ключовите моменти. Аз напълно се съгласих с вас. Благодаря. Благодаря ви за конструктивния отговор, казва председателя, въпреки че явно не съм могъл да ви убедя за ползата от нашия подход и ползата, която, до която ще доведе за потребителите. Въпреки, че тези изменения ви изглеждат като че ли променят съществени елементи от първоначалното предложение и имайки предвид реформите от 2009 година, която нанесе нашата комисия, ми се струва, че забравяте това, което упоменах по-рано. Скоростта, с която човек може да смени оператора. Нашата комисия искаше да засили предложението на Европейската комисия през 2009 година. Така че като че ли не сме на едно мнение за необходимостта от засилване на защитата на потребителите. Предпочитаме да се придържаме към вече съществуващите правила, но да засилим натиска върху регулаторите. Те трябва да вършат работата си по смисъла на директивата. А сега се предлага чисто нов регламент. По наше мнение, хармонизирането може да попречи на регулаторите да упражняват съответния контрол. Извинявам се, че се повтарям, но а, не ми се искаше позициите ни да са толкова разнопосочни в това отношение. И не мисля, че позицията ни в това отношение ще се промени. Ще... Водата ще продължи да тече в краката на комисията, ако мога така да се изразя, защото ще ви наводним с нашата позиция. да не забравяме връзката на този регламент с регламента за групово предоставените услуги. И в това отношение трябва да помислим допълнително с вас. Нека да коментирам казаното от колегите. Радвам се, че споменахте важността на технологичната неутралност ще намерим ясна формулировка и в контекста на регламента за достъпа до отворен интернет. В отговор на госпожа Вахенс, съжалявам, но не съм съгласен с подхода ви. Ние включихме всички предложения, всички идеи, но не трябваше да се стига до разводняване на текста и неговото осложняване. И се връщам на това, което вече казах. Трябва много внимателно да изпипваме нещата. Нека да сме наясно каква е целта ни. Напомням на всички ви, че мрежовата неутралност е понятие, което няма правно определение. И не всички хора са на едно мнение за значението на това понятие. Регламента трябва да се занимава с технологичната неутралност, а ние дори не знаем какво означава това. Затова нека направим нещо, за да изясним това понятие. Трябва да дадем насоки на националните регулатори, за да гарантираме, че в националното законодателство на държавите членки не се въвеждат допълнителни понятия, които само да осужнят работата на операторите. Режимите в държавите членки са различни. В това отношение съм съгласен с Европейската комисия. Приканвам ви да прочетете документа, който ни изпрати Берек. Той е изключително полезен. Не съм сигурна, че всички ще приемем всичко, което се предлага там, но документът е добра изходна основа. Нека да се запитаме. Имаме ли действителна полза от това, което предлага Европейската комисия за подпомагане на работата на регулаторите? Това, което каза Европейската комисия за подхода е изключително важно. С нетърпение ще очаквам разговора ни следващата седмица. Сега няколко по-специфични моменти. Госпожо Бастус, на въпроса за измерването на скоростта. Трудно ще решим този въпрос, ако не искаме да използваме много слова. Компромисните ми изменения на страница 17 заслужават внимание. Ще видите, че там в новата клауза 3а има изискване за Берек, след като се допита до заинтересованите страни, да изготви насоки за методите на измерване на скоростта, е, на параметрите на услугата, съдържанието и така нататък. Само по този начин можем да постигнем целта ни. Не можем да въвеждаме средни стойности не можем да включим и допълнително приложение, защото то ще трябва да се изменя постоянно. Мобилният интернет е сложна сфера. Има много промени в зависимост от устройствата, местонахождението, географското местонахождение на оператора момента на изпращане на съобщението и така нататък. Затова се нуждаем от ясна основа, от която да тръгнем. По принцип можем да говорим за а, скорост, която обикновенно се очаква да бъде използвана. Необходимо е да определим и минималната скорост при пиковете, пиковите часове но е много субективно дали човек разполага с правилната скорост или не. В много случаи са завеждани искове срещу доставчиците за това, че не предоставят договорената скорост. И има разминаване между това, което се рекламира, това, което се казва в преддоговорните условия и действителната скорост. Необходимо е обещанията да бъдат изпълнени. Хората виждат какво беше в преддоговорните услуги и очакват да получат това, което са закупили. Затова ще се нуждаем от конкретно и ясно определение. Ако е необходимо, ще погледнем и преамбюла – на регламента. Ще видим какви са съображенията в преамбюла, които е изготвила комисията и ще стигнем до компромис. Ако няма други желащи да вземат думата, благодаря на всички за участието. Ще имаме заседание следващата седмица по отношение на интернет достъпа. Ще приемаме доклада в края на януари а в Комисията по индустриални въпроси на 27 февруари. Не знам дали ще имаме публично обсъждане на другите компромисни изменения, защото е, трябва да обсъдим нещата в деня преди гласуването. Благодаря още веднъж на всички. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Доклад за Совит, господин Локегард. Господин Локигард, в залата ли е? On his way from the airport. All right. Uh, so he is due on us at 11.20 and is... Той трябваше да дойде в 11.20, а сега е 11.19. Right. Sorry, Mr. Lukagar has gone missing. Господин Локегард липсва. Uh, can we talk to him on his? Can we see where he is? I think uh, because if he's going to be delayed for a long time. Ако закъснее много, просто да приключим срещата. Да изчакаме ли 5 минути? All right. I suggest we adjourn until 11. Предлагам да прекъснем до 11 и половина. Ще съм благодарен на координаторите, ако уведомяват докладчиците за точното време, в което трябва да са в залата. Всички са направили усилия да присъстват, така че моля за същото усилие от докладчиците. Господин Локегард не е тук, така че ще помислим как да процедираме с доклада. Thank you. Uh, uh, uh, така, госпожи и господа. Нашия докладчик е тук, пристига право от Тайван, право от е, летището. Е, пристига, за да ни е, представи измененията по своя доклад, посветен на темата Солвит. Госпожа Тун представлява госпожа Хамслинг, госпожа Абела е тук. Аз замествам Ашли Фолкс, така че всички сме тук. Добре дошла на госпожа Мариан Гровен от DG е, Markt, която много редовно участва в нашите заседания. Сега с удоволствие ще дам думата на нашия докладчик, за да сподели с нас нашите виждания по 49-те внесени изменения. Докладчика, честите нова година на всички. Както го каза председателя, аз наистина закъснях, съжалявам, пристигам от Тайван, от едно много интересно пътуване. Мога да потвърдя, че е, Тайван има нужда и почти умолява да сключим споразумение за свободна търговия. Както и да е, сега съм тук. Е, е, наистина изчетох всички 49 изменения с, с е, голям е, интерес. Не съм взела много от тях е, е, против предвид. Може би моят доклад е възприел малко по-радикален подход. ние до голяма степен възприемаме предложението на комисията. забелязват се някои припокривания в предложените изменения. Аз работя върху компромисен текст, например, за повишаване на чувствителността към а, а, проблема, а, разпространяването на добри а, е, практики и така нататък. Мисля, че трябва да запазим набраната инерция и да а, се придържаме към графика, който е до 23. А, ще изпратя на докладчиците в сянка изменете, може би още днес, за да можем да се съберем следващата седмица, примерно в вторник. Кажете ми кога е удобно да се съберем. Ако не е удобно, ще обменяме мнение по мейла. Това е за сега. Чакам с нетърпение вашите коментари. Госпожа Тун. С микрофон, ако може. Е, Госпожа Ханслик, за съжаление, не може да присъства. Тя ме помоли да прочета а, нейното становище. Минавам на полски, защото тя ми ги е изпратила на полски. Солвит належи разпатровач в категориях сукцесу to jest świetne narzędzie rozwiązywania problemów. Solvit се e, разглежда като много успешна e, практика. E, много от внесените изменения е, имат е, за цел да подобрят е, системата. За целта трябва да се а, е, осигури е, по-добро обучение за работещите. В този дух са измененията, внесени от госпожа Ханслик. Тези мерки зависят, разбира се, от е, нивото на квалификация на служителите, но също така са необходими и повече човешки ресурси на центровете Солвит. Това първо. Второ, необходими са още финансови инвестиции, за да може да се подобри сътрудничеството между центровете Солвик. Госпожа Хансли, е съгласна с предложените изменения, третиращи този въпрос. Необходимо е предприятията да разполагат с по-добра информация за това, което правят центровете е, Солвик. Що се отнася до а, други въпроси, като на Националната система за социална сигурност и социалните права. Госпожа Хансли сметка не е сигурна дали тези въпроси трябва да се третират точно в този конкретен доклад. Има други изменения, подобни на внесените госпожа Ханслик, например предложенията касаещи обмена на добри практики и по-засилено сътрудничество с с а, търговските камери и индустриалните организации. Госпожа Ханслик подкрепа всички тези изменения.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 за засилването на този обмен са необходими по-големи финансови инвестиции. Госпожа Ханслик подкрепя измененията, касащи по-добрата достъпност на центровете СОВЕ за някои социални групи, например възрастни е, хора и хора с увреждания. Госпожа Ханслик подкрепя изменението относно мониторинга и оценката на центровете СОВИД в контекста на европейския е, семестър. Центровете СОВИД трябва да се поставят срокове за разрешаване на случаите, по които е, работят. Сроковете заложени в базата данни за разрешаване на случаите, са еднакви за всички центрове СОВИД. Може би трябва да се направи диференциране на тези срокове. и трябва да се вземат предвид всички плюсови минуси на едно такова решение. изготвянето на специален правен акт за центровете СОВИД няма задължително да подобри е, тяхната работа. Но като цяло госпожа е, Ханслик подкрепя посоката на 49-те изменения и благодари за сътрудничеството. Grazzi Sur President, u sena tajba li jilek u anke lil membri kollha ta' dan il-komitat. L-emendi li għanna u dimna fil-ma. Измененията, които са внесени, са все изменения, с които аз съм съгласна. Смятам, че всички, всичко, което предлагам е важно. Важно е с нашите изменения да обхванем както частните лица, така и е, бизнес. Важно е всички те да могат да използват е, наличните инструменти за решаване на техните проблеми. Гражданите и бизнес имат право на възможно най-бързо и най-справедливо решение. Те трябва да познават инструментите, с които разполагат, за да могат да ги използват всичко това е необходимо, за да можем да се възползваме от предимство на единия вътрешен пазар. А, е, искам да се спра на два въпроса ресурси и, а, е, и а, е, инструменти. Това са всъщност темите, да, по които са внесените от мен изменения. Важно е за мен центровете СОВИ да бъдат достъпни за всички, включително и за възрастните хора и хората с увреждане. Друга инициатива, която предлагам е приближаването на центровете СОВИ до нашите граждани. И там, където е възможно те да бъдат обвързани на, и да бъдат създадени на регионално равнище за да могат да бъдат по-близо до гражданите. Два аспекта искам да изведа на преден план. Параграф 22 в който авторите се опитват опитват да а, а, изключат европейския семестър и а, оценката на страните. Параграф 25 също така на проекто доклада, който каса и измерването на а, реалния напредък а, и реалната работа на центровете. Трябва да настояваме целите, които сме си поставили, реално да бъдат а, постигнати. Трябва също така да погледнем центровете Совити от към техния формален аспект. Важно е как работят центровете а, Совит. Знаем, съществуват механизми, като например регламента за альтернативно уреждане на спорове, е, друга директива за уреждане на спорове. Трябва да видим как те работят на практика. За целта трябва да огледаме всички инструменти, с които разполагаме, всички механизми за уреждане на спорове и да видим как те работят, за да може след това да видим по какъв по-добър начин те да се прилагат за в бъдеще. Трябва да има поставени цели за центровете СОВИТ на национално равнище. Очакваме с нетърпение по-нататъчната работа с докладчик и останалите докладчици в сянка. Бихме могли също така да провеждаме и двустранни срещи и да си разменяме имейла и така нататък. Следващия урок. Благодаря. Също мисля, че можем да продължим комуникацията по имейл. Много изменения подобряват текст, но няко... Имам проблем с някои изменения. За съжаление, господин Тарабела го няма и тези изменения не са свързани с нашата тема. Например, измененията, касащи публичната администрация на страните членки и комуникацията на националните органи с комисията. Това не е задача на Солвид би било, е, не би било добре да е, прехвърляме допълнителни задачи на Совид, защото сме установили, че Солвит има проблем с изпълнението на настоящите си задачи. И затова ние смятаме, че Солвит трябва да се концентрира върху задачите, които сега трябва да е, изпълнява. Мисля, че трябва да насочим усилията си към това гражданите да бъдат по-добре информирани за това, което прави Совид. Госпожа Ханслик предлага изменения в този дух, изменения номер 19 се. Иначе докладът е добър и аз го подкрепя. Uh, um, Благодаря ви. От името на Ашли Фокс бих могъл да кажа, че тя се съгласява с казаното от колегите измененията засилват насоката, по която иска да тръгне докладчика, което е доста стимулиращо. Очаквам още един силен доклад. Господин Фокс упомена основните безпокойства, които ние споделяме. Трябва да се стимулира разширяването на приложното поле на Solvit и да се предоставят необходимите ресурси и подкрепа. Трябва да се предоставят някои допълнителни задачи. както в този доклад, така и в други, основната идея е да се предостави основната информация на системата на Solvit с цел по-голяма видимост. Това е основният проблем, с който трябва да се справим и не ми се струва, че трябва да отслабваме допълнително този елемент. Това са елементите, по които трябва да внимаваме. Не трябва допълнително да се отслабва доклада. Солвит е универсална услуга, която трябва да се използва от всеки, който има достъп и досег до вътрешния пазар. В този контекст трябва да има и мониторинг. По-настоящем Солвит е доста привлекателен за хората, които се занимават с взаимно признаване на квалификации. Дава се достъп до пазара на стоки и на услуги. Така че ми се струва, че ще бъде много важно да получим информация по всички тези елементи в контекста на следващата ни работа. Господин Фокс в общи линии подкрепя и насоката, по която сте поели. Някой друг да иска да вземе думата? Нека да чуем комисията и мнението и за измененията и доклада като цяло. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Гарт и на останалите членове на тази комисия, които подкрепиха СОВИД не само сега, но и през изминалите години. Приветстваме критиките, които сте включили в доклада по отношение на неизменния проблем с ресурсите. Този проблем е свързан с липса на персонал понякога, но понякога и с липса на експертен опит – затова приветстваме всички изменения, които имаха за цел да засилят този момент. По отношение на разглеждането на а, случаите от Солвит, доста такива постъпват в Солвит и ако подобни бизнес случаи стигнат до Солвит, те обикновено трудно се разрешават. Затова благодаря на господин Локегард за конструктивните идеи, които изрази в рамките на двустранните ни срещи. Ние почерпихме от някои от вашите идеи. Те ще допринесат за по-голяма прозрачност и ще помогнат при справянето с тези бизнес случаи. Бизнес случаите са много по-сложни от тези, които са свързани с потребителите, защото те означават голям финансов интерес за държавите членки и съответно много по-трудно могат да бъдат решени. Съгласни сме, че доклада и измененията вървят в посоката, в която и на нас не се иска да върви Солвит. Бих искал да приканя към по-голямо внимание в някои от измененията. Трябва да бъдем по-предпазливи по отношение на видимостта и публичността Правенето на съвет на обществено достояние не е достатъчно, защото е много трудно да обясним на хората какви са правомощията на Солвит. И в този контекст трябва да използваме а, механизма Твоята Европа. Механизма Твоята Европа а, показва на хората а, това, което правим за тях, като в този контекст това не включва само Солвит, а включва и останалите механизми за решаване на спорове. Същото се отнася и до портала, в който може да се получат съвети и да се предоставят консултации. Идеята ни е да не правим обществено достояние Solvit като единен механизъм, а да го включим в целия пакет от помощни механизми, с който разполагаме. На следващо място – необходимостта от законодателен акт за Солвит. Водихме тази дискусия в миналото с центъра на Солвит и стана ясно, че няма нужда от такъв законодателен акт. Той би представлявал потенциална заплаха, защото след като се разпишат нещата в законодателен акт, държавите членки стават много по-формални при разглеждането на проблемите. Държавите членки не искат да създават прецеденти, започват да искат допълнителна правна помощ и в много случаи няма да успеем да решим случаите за 10 седмици. А тези 10 седмици са една от силните страни на Солвит. Предложението в изменение 37 е свързано с регионализирането на СОВИД. Ние подкрепяме идеята за засилване на сътрудничеството между регионалните органи, но ни се струва, че по този начин ще допринесем и за по-голямата фрагментация. По-настоящем в регионалните, на регионално равнище няма толкова индивидуални случаи. Да кажем, на регионално равнище годишно има между 5 и 10 случая. И сега, ако раздробим допълнително компетенциите, това ще засили фрагментацията на СОВИД. Има големи центрове на СОВИД, които имат голям опит в това отношение, тъй като боравят с много случаи. Тези центрове наистина представляват економия от мащаба. Ако се приеме това предложение, това означава, че ще поставим под въпрос економиите от мащаба. Така че нека да не раздробяваме допълнително СОВИД на регионално равнище. И накрая казаното от госпожа Руля и господин Харбър по отношение на това, че трябва да се съсредоточим на определени неща. Не трябва да се придават прекалено много задачи на Солвит. Солвит трябва да насочи вниманието си към съществените си задачи. Така че и ние сме съгласни, нека да не разводняваме допълнително текста, нека СОВИД да остане а, бърз начин, бърз механизъм за разрешаване на спорове в бизнес света. Благодаря, казва председателя. Господин Локегард, моля да обобщите накратко. Напомням на всички, че на 22 януари ще обсъдим още веднъж доклада вие на 23 ще гласуваме. Господин Локигард. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички за направените коментари. Като че ли всички политически групи гледат с положително око на подхода ми. Записах си предложенията, които бяха направени. Със сигурност в съвсем кратък срок ще възприемем някой от тях. Благодаря и на комисията за коментарите. Вече имахме възможност да обсъдим някои от основните моменти. Отбелязвам си казаното от вас във връзка с видимостта. Наистина много добра идея идеята за това, че трябва да се насочим само към съществените задачи на СОВИД, също е добра. Не трябва да а, увеличаваме проблемите в центровете на СОВИД. По предложението за законодателен акт бих искала да повторя, че идеята на тази комисия е да изпратим силен сигнал с настоящия доклад. Отбелязваме си безпокойствата, които е, изразихте, както и предупреждението, което отправихте, а именно не трябва да влушаваме е, допълнително ситуацията, затова трябва да бъдем изключително предпазливи при изготвянето на текста. Да изберем подходящата формулировка. От политическа гледна точка е много важно да изпратим сигнал на заобикалящия ни свят, че се нуждаем от необходимото внимание от страна на държавите членки. Дори и е, бизнес света отправя същото послание. Можем да продължим дискусията по имейл, ако не възразявате. И до 22 януари със сигурност ще имаме а, добър резултат. Благодаря, казва председателя. Благодаря и на докладчиците в Сянка. С което приключваме работата. За днес благодаря на всички в залата и тези пред компютърните екрани. Следващата ни среща през януари ще бъде на 22 от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30, когато ще разгледаме компромисните изменения по докладите. Ще имаме и а, заседание във връзка с неутралността по моя доклад. Ще разгледаме и доклада на господин Локегард и доклада на господин Шваб. Да ви напомня, че господин Хацидакис ще бъде в 3 часа сред нас на 22 януари. Така че моля координаторите да осигурят присъствие в залата. В четвъртък ще гласуваме някои важни предложения. Започнем в 9.15 вместо в 10, за да може тези, които трябва да си тръгнат по-рано, да го направят. Няма да е необходимо да заседаваме и след обяд. Сигурен съм, че това ще зарадва доста от вас. Благодаря на всички. Още веднъж най-сърдечни пожелания за щастлива нова година. Ще се видим в Страсбург където ще одобрим пакета за обществените поръчки. Знаете, че ще има ключово разискване във вторник след обяд в 3 часа, както и пакета на господин Рошфорд за потребителите. Ще се видим тогава. Благодаря. Morton, you can have Ashley's